Моля пресата и фотографите да излязат от залата, за да можем да започнем нашето заседание и изслушването. Моля ви още веднъж, напуснете залата. Вече трябва да започнем заседанието. Благодаря. Добър ден, колеги. Добър ден, госпожо Желева. Добре дошла в Европейския парламент. Всички знаем за какво сме се събрали тук, а именно за изслушването на госпожа Желева, за да оценим нейните компетенции за това дали може да бъде комисар по международно сътрудничество, хуманитарната помощ и отговора на кризи. Портфел, който и беше отреден от председателя на комисията Барозо. Искам само да напомня, че според Анекс 17 на правилника парламентът ще оценява комисарите според техните общи компетенции, ангажирането им и съответно независимостта им. Ние също така ще оценяваме тяхната способност да комуникират. И също така искам да напомня, че преди това изслушване кандидат-комисарът отговаря писменно на въпросите на парламента. Тези въпроси и отговорите можете да ги намерите във вашите документи. И преди да започнем, искам само накратко да ви напомня как ще протече заседанието. Ще започнем с кратка декларация на политическите групи относно приоритетите в областта на хуманитарната помощ и управлението на кризите. След това кандидат-комисаря ще направи уведно изказване, което не трябва да продължи повече от 10 минути. След което ще има около 2 часа 45 минути въпроси, като ще се започне с първи кръг въпроси на, на политическите представители. Ще работим на принципа пинг-понг, така да се каже, като вся, всяка реплика ще продължава около 3,5 минути. 45 секунди за всеки въпрос, минута и 45 секунди за отговорите на комисаря, 30 секунди за втората реплика и 30 секунди за втори отговор от кандидат комисаря. Още веднъж искам да ви кажа, че тези, които задават въпроси, трябва да си поберат в 45 секунди. Така че бъдете кратки, за да има време за втора реплика. Искам също така да кажа, че а, втората реплика трябва да бъде свързана с първия въпрос. Не трябва да задавате въпроси по друга тема. И като председател на заседанието, си запазвам правото да не приема втори въпрос, реплика, която не се отнася към първият въпрос. И ще спазваме стрикно времето. Ще работим също така и по системата по привличане на вниманието за, относно въпроси, които са приоритет за нашата комисия. И е, съответно тези въпроси е, ще продължават около 15-20 секунди. И в това отношение призовавам и кандидат комисаря да бъде възможно най-кратък в отговор се. Приоритет ще бъде даден при тези въпроси в процедурата привличане на вниманието на ефективните членове на нашата комисия. И ще помоля също така, а, накрая ще има малко време и ще помоля кандидат комисария да а, уточни примерно отговора си по някои въпроси, ако първоначалният отговор по тези въпроси не е бил счетен за особено удовлетворителен. Имаме също така представители на Комисията по външни дела и по околна среда. И накрая на изслушването ще помоля кандидат комисар Желеве да направи кратко финално изказване, ако желая. Ще имаме превод на всички езици. Всички оратори, следователно, могат да използват родния си език. Но, моля, имайте предвид, че е осигурен превод, следователно, не говорете прекалено бързо. Напомням също така, че дебатът се излъчва директно по на интернет сайта на парламента и а, видеозаписът ще остане също на разположение на евро... същият сайт. Също така ще има подробен а, протокол на изслушването в писмена форма и ще започнем първо с декларацията на политическите групи. Господин Филип Касмарек от НП. Имате думата за вашето първоначално изказване. Благодаря. Секунд на заложение Сухавек бо му... Благодаря ви. Имам 45 секунди. Ще говоря полски обаче. Госпожо кандидат комисар, дами и господа, Лисабонския договор споменава хуманитарната помощ са като е, за пръв път част от външната политика на Европейския съюз. За пръв път ще имаме и комисар, който да отговаря за хуманитарната помощ. Този портфел е просто едно послание, което Европейския съюз иска да отправи и да каже, че отдава огромно значение на хуманитарната помощ. Цел, целта е да играеме много по-значима роля в тази област. Аз мисля, че това е крачка в правилната посока и много се радваме, че кандидат комисара ще поеме е, своя пост и ще играе роля в тази област. Европейския съюз трябва да осигурява координирана дейност, да има последователна дейност и трябва да бъде готов е, да реагира при трудни обстоятелства. Това са предизвикателства, които са много сложни. Нека споменем едно от тези предизвикателства. Това означава да се предоставя неутрална и ефективна хуманитарна помощ всеки момент. Аз а сега давам думата на господин Бергман. Госпожо Желева, добре дошла. А, вие и ние знаем, че става въпрос за известна бъркотия в тази политика. Като че ли тази политика беше ръководена от твърде много комисари и в момента нищо не е добре организирано. Имаше част от тази политика, в която беше под ръководство на госпожа Аштън, господин Пибалк се занимаваше с други насоки и в крайна сметка ето сега вече се обособява отделен портфел, който трябва да се занимава и с помощта за трети страни. Но липсва координираност. И като си има предвид, че Европейския съюз иска да води а, в областта на помощта в международен план и господин Баросо определено като че ли иска да организира по-добре тази служба за това, като че ли се създаде такова, такъв портфел но като че ли все пак не е достатъчно ясно. Очаквам вие да ни обясните и да се занимаете с този проблем. И как ще докажете, че а, тези средства ще бъдат отпускани точно там, където има нужда, например в загорски пожари и други? Как ще осигурите близката връзка между хуманитарната помощ и а, последвалото развитие. Госпожо Желева, може би преди да започнем дискусията, бихте ли обяснили защо не сте споменали а, позицията на, а, на ръководител във фирма за периода 2008-2009. Това противоречи на правилника на Европейския парламент. Благодаря ви, господин Геренс от Алде. Благодаря, госпожо е, председател задачите на, на бъдещия комисар ще бъдат много сложни и много трудни. Трудни, защото трябва да даде отговор в случай на бедствия, трябва да реагира бързо, но да бъде и неутрална. В зависимост комисара трябва да бъде неутрален и да не взима позиции. Какво означава това? Това означава, че е в момент, в който Европа предоставя и е, хуманитарна помощ, но има и военно присъствие, да, не се смесват двете дейности. Обикновенно е, дейността, де, де, дейността, която вие ще провеждате, всъщност е, е следствие на някакъв провал. Но този провал трябва да стане отправна точка за реконструкция и развитие. Така че ние ще. Е, ще, ще решиме по какъв начин ще, ще можете да отговорите на тези предизвикателства в рамките и формата на новата комисия. Сега давам думата на госпожа Келер от Зелените. Благодаря. Искам да подчертая няколко основни точки, които са важни за нашата група. Много от катастрофите, с които трябва да се справяте, се дължат също така и на структурни проблеми, в които Европейския съюз също поне частично е отговорен. Комисарът, който ще бъде избран, трябва да не забравя това. И съответно да направи нещо, относно все по-големите нужди от борба с климатичните промени. Все повече ще имаме нужда от сигурност в, на операциите, на хуманитарните операции. Как обаче ще сме сигурни, че ще се осигурят добре такива операции? България, на която вие сега сте външен министр, все още не е приела стратегията за, официална, развитие, за официална помощ за развитието. Нещо, което е много важно. България е единствената нова държава, която отказа да участва в схемата на Европейската комисия за изграждане на капацитет. Как в такъв случай можете вие да сте сигурна, че ще се справите с проблемите за изграждане на капацитет? Какво? Нека да не забравяме също така и че във вашата страна в момента тече кампания за референдум против новините на турски язик. Също така, доколкото знам, има проблеми с вашата декларация за конфликт на интереси. Мислите ли, че наистина сте достатъчно прозрачна, толкова колкото трябва да бъдете? Благодаря. Е Давам думата на господин Саадил. Една минута и половина. You, uh, uh... Благодаря ви, госпожо председател. От името на моята политическа група искам да се спра на три точки. Първо, подготовката за кризи. Мисля, че трябва да, да намериме начин да отговориме на кразите. Трябва да бъдем много по-добре подготвени и този област ще бъде под ваша отговорност. Второ, трябва да бъдем подготвени и за хранителните кризи, кризите на изхранване, пред които ще бъдем изправени в Африка и в други страни. За това са необходими много повече средства, отколкото, са необх... отколкото разполагаме в момента. Това също ще бъде във вашия портфейл и също така ще трябва да работите и с НПО. Аз съм е, поддръжник и много е, харесвам НПО-тата, но не всичките трябва да бъдат разглеждани и трябва да се отнасяме към тях по един и същи начин. Така че по какъв начин ще направите разлика между тези НПО, които заслужават да се работи с тях и тези, които харчат 75 до 80% от бюджета си за административни разходи. Мисля, че и това ще бъде в вашата област на компетентност, така че ще очаквам отговорите по-късно. Госпожа Зимер. Госпожо Желева, ние приветстваме е, обединяването на е, хуманитарната помощ с реагирането при кризи. По този начин смятаме, че потенциала ще може да се използва много по-добре. Нашата политическа група в Европейския парламент се интересува най-вече от това Доколко бихте могли да подпомогнете мобилизирането на средства и да се налагате в полза на водени от вас ресор в бъдеще? Ние знаем, че винаги се предвиждат средства, но те не винаги се отпускат. А що се отнася до превенцията на кризи, това също се свързва с определени изисквания към вас във връзка с отпускането на помощи за победни страни, за развиващи се страни. Подготвена ли сте за това да използвате целият инструментариум, който предлага, да кажем, Европейската банка за развитие, е, за е, реагиране при кризи и за отпускане на хуманитарна помощ. Да кажем, след е, цунамито преди няколко години се оказа, че не са достатъчни 1 милиард. Така стана ясно на времето. Давам думата на госпожа Сенклер за минута и половина. Мадам Санклер. Госпожа Санклер явно не е тук. В такъв случай давам думата на госпожа Желева за нейната политическа декларация за 10 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо председател, дами и господа, за мен е голяма чест да бъда тук днес пред вас като кандидат комисар. С влизането в сила на Лисабонския договор, Европейския съюз влиза в нова ера. Европейските институции ще имат възможност да приближат Европейския съюз до гражданите и да играе много по-голяма роля в глобален мащаб. Аз винаги съм работила за една по-силна и по-обединена Европа, която защитава своите ценности, е, достоинство, солидарност в Европейския съюз и извън него. Два пъти съм била избирана като депутат в Европейския парламент и за това знам колко е важен диалогът с Европейския парламент. Парламента винаги е бил много ефикасен, бърз и винаги е играл отлично ролята, която трябва да играе. А, така че аз поемам ангажимента да продължа и да задълбоча това ползотворно сътрудничество, като надстроя на постиженията на моите предшественици Бонино, Нилсън, Мишел, Димас. Сътрудничеството ще бъде от основно значение, защото сме изправени пред двойно предизвикателство, проистичащо от промените в климата и економическа криза. Конфликтите и природните бедствия не познават граници. В момента 42 милиона души в света са разселени и е, броя на е, бедствията е, от екологически происход е три пъти повече, отколкото беше. А, това струва около 15 милиарда евро всяка година на европейските данеткоплатци. В развиващите се страни най-язвимите са тези, които са първи засегнати. Предвид това драматично, този драматичен сценарий Европейския съюз трябва да създаде един много силен инструмент за реагиране на кризи. За това аз в основата на моята работа ще бъде координа, координацията. Е, в е, моят бъдещ портофел са събрани заедно позицията, която Европейския съюз играе в света, много ресурси и експертиза така както е записано в доклада Барние от 2006 година. Това е, това е база за оптимизиране на ефективността на Европейския съюз при реагиране на криза, каквато и да е тя. Е, в международен план ще работя с широк спектър от партньори, между другото Обединените нации, службата за координиране на хуманитарната, на хуманитарната дейност, Върховния комисар по беженците, УНИЦЕФ и други. Уважаеми госпожи и господа депутати, Европейският консенс относно хуманитарната помощ даде на Европейския съюз възможността да разработи една силна и добре координирана политика – аз ще се опирам на тази политика и няма да се поколебая, няма да се страхувам да отправям ясни послания към столиците и към регионите, към районите на криза. Ще работя в тясно сътрудничество с върховния представител и заместник-председател на Европейската комисия Катрин Ештън. Разрешете ми да подчертая по-специално някои от моите приоритети в тази област. Усилията ми ще бъдат насочени към укрепване на международното хуманитарно право. Става дума най-вече за това да се е, води борба срещу бруталните военни методи, които се използват в условия на война, срещу целенасочените на падения е, срещу граждани и сексуалното насилие като средство за водене на е, война. Освен това, много интензивно ще се застъпвам за достъп до хората, които са в беда. Само парите не са достатъчни. За да може да се помогне в действителност, е необходимо хуманитарните работници да са в състояние наистина да действат, да работят. Последният аспект е абсолютно необходим, защото много често правителствата е, отказват е, достъп е, и е, дори отричат е, е, така, наличието на хуманитарни ситуации в рамките на националните граници. В тази връзка ще е, спомена само експулсирането на хуманитарните работници от е, е, Дарфур, Шри-Ланка и Еритрея. Друг важен приоритет е ясното разграничаване между хуманитарните и, е, и военните действия. Това е абсолютно необходимо. Все по-често военните разработват стратегии, като казват, че по този начин желаят да стигне до сърцата на населението. По този начин е, всъщност се заличава ролята между военна и хуманитарна помощ, е, а това представлява е, повишена опасност включително и за хуманитарните работници. Е, те стават все по-често цел на нападки и безопасността на тези хора за мен е много важна. През 2008 година 122 от тези хуманитарни работници бяха убити. Това са повече жертви, отколкото при сините каски на ОНЕ. Моя лична цел в е, тази връзка е, е да отдам дължимото на ангажираните помощници, на сътрудниците на, а, в рамките на хуманитарните мисии, които много професионално изпълняват а, при много тежки условия своите задължения. Афганистан, Газа, Шри-Ланка, Дарфур, Сомалия, Чад или Демократична република Конго. Това са а, само някои от местата, в които а, нашите хуманитарни работници работят много добре а, по споменатите а, от мен проблеми. Тези комплексни случаи би трябвало да бъдат е, разгледани, да бъдат в центъра на нашето внимание и това ще бъде една от моите основни задачи. Аз се надявам, че вие ще ми помагате с идеи и с предложения и така ние ще подпомогнем е, едно по-добро бъдеще, ще ускорим е, по-доброто бъдеще, именно по отношение на управлението на кризи. В този смисъл, мой приоритет е ще, и ще бъде по време на моята работа да координирам много добре европейската. Аз до гражданската защита аз виждам ясна добавена стойност в европейското измерение. Още веднъж, ключовите думи тук са по-добра подготовка и по-добра координация. Всяка държава членка носи своята отговорност за гражданската защита – но ако ние сме информирани колко палатки, болници, противопожарни самолети има на свое разположение всяка държава членка, както и къде и кога те са необходими, можем да бъдем много по-ефикасни и да си предоставяме по-ефективна взаимопомощ. Това според мен е и значението на новата клауза за солидарност. За мен това е истинският европейски дух. Ето защо в тясно сътрудничество с определената за комисар госпожа Малстрюм, аз планирам да модернизирам общностния механизъм за гражданска защита и да гарантирам тясно сътрудничество с всички заинтересовани участници. В нашия щаб трябва да използваме оперативен център, способен да координира цялата помощ по време на кризи, за да помогнем както на гражданите в рамките на Европейския съюз, така и на тези, извън неговите граници. Това ще се превърне в практичен, цялостен подход, който да обхваща целият бедствен цикъл от превенция и превеждане в готовност до възстановяване. На последно поред, но не и по значение място, след широки консултации, аз най-вероятно ще представя пред вас предложение за създаването на Европейски доброволен корпус в съответствие с изискванията на Лисабонския договор distinguished members of parliament. In closing... дами, и госпожа, дами и господа депутати, Европейският парламент винаги е реагирал бързо и е бил в помощ при създаването на капацитет на реагиране. Европейският парламент е, настоя да има достатъчно средства за хуманитарна помощ, за да бъдем подготвени и за да можем да действаме в е, е, областта на гражданската защита. Моите приоритети ще бъдат да отговоря на вашите очаквания в тази област и за мен това изслушване е на първа крачка към ползотворно сътрудничество. Очаквам да работя с вас, с държавите членки, за да може с единни усилия този портофел да се превърне в нещо реално. Защото е, помощта, която оказваме, не е само материална помощ. Ние трябва да пораждаме надежда. Надежда за едно по-добро, по-сигурно, по-светло бъдеще. Благодаря ви за вашето внимание. А сега ще имаме първа сесия от 5 минути, процедура по привличане на вниманието по темата дефицит, недостиг на хуманитарната помощ и също така координирането на отделните портфейли в Европейската комисия и а, разпределението на портфейлите при спешната помощ и помощта за развитие. Господин Гереро, имате думата. Muchas gracias, señora presidenta. Quería pedirle... Благодаря, госпожо председател. Бих искал да помоля кандидатката да представи общата си концепция за програми за рехабилитация. Тези програми а, осигуряват а, прехода. Само 15 секунди имате за въпрос. Întreb cu cum vedeți cooperarea cu diverse organisme regionale și mai ales cu Благодаря. Бихте ли ни казали малко повече как ще процедирате а, в случай на спешна ситуация, каква ще бъде координацията ви, вашата роля по-специално на осигуряване на връзката с ООН и с други международни организации? А сега има думата господин Свенсън. Благодаря. Има различни групи, например роми и също така бежанци, които имат нужда от хуманитарна помощ. А има също така и групи, които имат нужда от такава помощ извън Европейския съюз. Как мислите да влезете в контакт с тези групи? Благодаря. Господин Ларнсдорф. Благодаря, госпожо председател. Като председател на работната, на работна група към Обединените нации. Питам госпожа Желева, как си представя конкретно госпожа Желева работата с бюрото а, на комисаря за бежанците и конкретно, що се отнася до организацията за работа с деца в конфликтни и кризисни ситуации? Аяля. Господин Писа Саяла. Е. Това е последният въпрос, който можем да приемем. Благодаря много. Бих искал да знам каква разлика виждате вие между международното сътрудничество, която е част от вашия ресор, и е, сътрудничеството по отношение на развитието под господин Пиебалкс. Мужа Желева, имате думата за 3 минути. Thank you very much. So... Благодаря. Първо, искам да кажа, че пропуските в хуманитарната координация са много важен проблем, с който аз искам да се справя в рамките на новия си портфейл. Лично аз не считам, че има голям проблем и голяма разлика в разделението между помощта за развитие и хуманитарната помощ. До сега сме имали много добри примери за практики, които работят в случай на страни от, не, не от басейна на АКТ. Така че нека да се опитам да бъда кратка и ясна. Ще се опитам да отговоря на конкретни въпроси. Първо, относно програмите за рехабилитация. Както може би знаете, в а, нашия портфел и в това, което ни е дадено като бюджет а, в рамките на хуманитарната помощ, по третия стълб за превенция на катастрофите, трябва да осигурим връзката между рехабилитация помощ и помощ за развитие. Разбира се, ние трябва да си даваме сметка за спецификите на двете политики, а именно помощ за развитието, хуманитарната помощ, защото те са насочени към определени социални слоеве. И в случая на политиката за развитие, която включва също така и до голяма степен рехабилитацията, ние трябва да имаме също и подкрепата на отделни участници в страните, които са засегнати. Надявам се да имам такова сътрудничество с въпросните страни, с местните власти, но разбира се, това зависи също така и от рамките на програмата на портфолиото на господин Пибалкс. Относно сътрудничеството с ОНЕ, и с регионалните организации, а, мисля, че тъй като аз отговарям и за международното сътрудничество, това означава точно подсилено сътрудничество с ООН а, и с а, различни под а, организации на ООН, за да си сътрудничим най-вече в рамките на хуманитарната помощ. Такъв е случая с Офиса за координация на хуманитарната помощ и също така и с а, помощта за разселените лица. Госпожо Желева, моля, спазвайте даденото ви време, казва председателката. Сега ще започнем първият кръг въпроси. Напомням структурата. Въпрос трябва да продължи 45 секунди, отговор в минута 45 секунди, и след това ще има реплика или втори въпрос, 30 секунди, с отговор 30 секунди. Още веднъж повтарям, първият а, отговор на комисария е о, минута 45 секунди. Започваме с Гай Мичел. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, госпожо Желева. Всичко не е само въпрос на пари. Тук говорим и за отговорности. Има голяма степен също така и планинг и подготовка, за да бъдем проактивни и да предвидим от какво ще се нуждаем в случай на кризи. Искам да попитам как ще изработите тези планове, как ще действате проактивно и как ще се сътрудничи с парламента, за да сте сигурни не просто, че ще реагирате, а че ще реагирате качествено, проактивно, например на, на катастрофи, свързани с климата. Благодаря. Госпожо Желева, имате думата. Ще бъда конкретна. Първо искам да ви благодаря за въпроса. Оставам отворена за диалога с парламента и съм а, напълно съгласна с вас, че трябва да бъдем проактивни, а не просто да чакаме да дойде кризата. Както знаете, а, ние също така се занимаваме с отговора на криза, на кризите, като тези отговори се базират на анализ на нуждите. И се базираме както на хуманитарната помощ, така и на гражданската защита. Целта е да имаме по-добра координация на място между генералния щаб и е, също така експертите, но също така, друго важно, трябва да осигурим също специален анализ и то много бързо в случай на спешна криза. Така че сте прав, не е само въпрос на пари, а също така въпрос на засилено сътрудничество във всички условия. Госпожо Желева, следващия въпрос. Благодаря, госпожо Желева. Вие казахте, че ще се обърнете към нас с проактивни планове, които ние да можем да видим и да приложим в превенцията. Така ли ще бъде? Желева. Госпожа Желева. Добре е да имаме възможност да изработиме предварителни сценарии, а не само да реагираме е, при вече случила са криза. Това ще възможно в рамките на нашите служби, които са много професионални. Е, Генерална дирекция хуманитарна помощ ще подготвя предварително оценки на така наречените забравени кризи или отминали кризи и по този начин ще имаме възможност да планираме по-добре е, да имаме едно по-добро програмиране, да бъдеме просто подготвени предварително и за да може да използваме по-добре инструментариума, с който разполагаме. Така че, мисля, че наистина имаме възможност да реагираме по-добре, да, да използваме по-добре технически, технически инструментариум в е, конкретни ситуации, но и да бъдеме подготвени с предварителни сценарии, за да знаем как да реагираме при кризи. Кашман, la parole. Господин Кашман, госпожа Желева Знаете, че има слухове и противослухове. Ние трябва да се занимаваме само с факти. Аз просто ви питам във вашата декларация от интер... за интереси, която вие сте подписали и която се основава на кода за поведение, има ли нещо забравено, нещо, което не сте посочили и има ли нещо, което искате да ни кажете тук, някакви интереси, които не сте декларирали? А, нека да ви кажа, че аз никога не коментирам слухове, които се появяват в пресата, а и факти, които са свързани с личния ми живот. Струва ми се, че сме тук днес да обсъждаме много важните неща и проблеми, свързани с хуманитарната помощ, реакция при кризи, да видим как, как да бъдем подготвени за в бъдеще в тази тъй важна област, как да помогнем на хората на терена, как а, да, да предотвратиме проблеми. Аз съм тук, защото няма какво да крия. Така че аз смятам, че няма какво, за какво да говорим. Аз съм на публичната сцена от 2007 година. Декларирала съм всичко, което трябваше да декларирам. И нека да кажа едно. Всички слухове, е, всички е, така съмнения и казани неща за моя съпруг или за мен са измислици. Аз мисля, че можем да съсредоточиме вниманието си върху темата, по която е, го разговаряме в момента. Друг въпрос не. Давам думата на господин Георенц в такъв случай. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да задам въпрос относно капацитета за отговор на Европейския съюз който може да даде вашият департамент, вашата служба. Доколкото знаем, тези, този капацитет зависи от държавите членки, защото Европейския съюз сам по себе си няма такъв. И искам да знам дали този капацитет за отговор при кризи, при конфликти, природни бедствия и логистиката свързана с него са достатъчни. Как очаквате да отговорите на евентуалния недостиг в тази област? Госпожо Желева, имате думата. is in no cases enough. Ние а, поне за сега сме се сблъсквали с най-различни случаи. Не може да се говори за един конкретен. Виждахме, че имаме кризи, както в финансовата област, така и в економическата, така и в климатичната. Мисля, че климатичните кризи трябва да се вземат много на сериозно. Те могат да бъдат наистина източник на крайни бедствия. И е, в това отношение бих желала да ви кажа, че сега, като имам в е, моята служба, в моят портфейл, хуманитарната помощ и гражданската защита, смея да твърдя, че ще направя всичко възможно да бъдем възможно най-добре подготвени за евентуален отговор на криза. Но не само за отговорите на криза, но също така и за превенция. Ще имаме тренинги, обучения и ще се опитаме да използваме пълния капацитет, дадени от този портфейл, за да а, бъдем възможно най-активни ще призовем и държавите членки да участват в това. Ще ги помолим също така и да участват на европейско ниво. И бихме могли да използваме стълба за намаляване на риска от природни бедствия и всички инструменти, които той ни дава, за да подсилим нашия капацитет и да се подготвим по-добре. Follow-up question from Mr. Görens. Следващ въпрос от господин Геренц. Да, с допълнителния мит. Въпрос засяга разпределението на разходите между държавите членки. Мислите ли да подканите държавите членки и да допринесат в някакви рамки, в определени рамки, и дали тези рамки ще зависят от съответната държава, дали, например, ще зависят от брутния вътрешен продукт и а, в зависимост от това да решите до каква степен те ще допринасят за подсилването на капацитета. Благодаря. Госпожо Желева. Отговорът на природните бедствия е всъщност на първо време е национален отговор. Според Стохолмската програма, ние имаме отговорността да се подготвим по-добре на европейско ниво и съответно да отговорим на кризата и да покажем солидарност. Сигурна съм, че Председателката прекъсва оратора. Съжалявам, трябва да се придържате към времето. Давам думата на госпожа Саргентини. Желев. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожа Желева, вие казахте, че сте е, така на публичната сцена. Разбира се, хората, които са на публичната сцена, нямат личен финансов живот. Няколко колеги зададаха въпрос, на които вие не отговорихте. Аз ви питам, защо не, не включихте финансовите си интереси в Глобко консулт в декларацията? в момента, в който в регистъра на Българската търговска камера все още е било записано, че вие сте управител на тази фирма. Госпожа Желева, бих искал да кажа а, и да ви уверя, че съм декларирала всичко, което е, е, съм трябвала да декларирам по това време. Това е. Имам, мога, мога да ви покажа документи. Имам един, едно голямо досие с официални документи на български и английски язик, защото наистина очаквах тези въпроси. Е, те така се, се провокират от а, писмо изпратено от моята българска колежка Антония Парванова, писмо е изпратено до, Бълга, до Европейската комисия но в България ние имаме финансови институции, които бдат над това, които са проконтролирали всичко. И моята декларация за финансови интереси, както и проблемите свързани с конфликт на интереси, са били проверени от парламента и в България има комисия, която отговаря на вашите комисии. Те са взели решение, че всичко е, е наред. Те смятат, че всичко отговаря на е, законите, на законовите разпореди. Благодаря ви за този въпрос. Мога да ви предоставя папката с, с документите. Аз нямам какво да крия. А тази фирма е, просто не функционираше по това време Можете да, види, да видите това. Това ще се потвърди от документите, издадени от финансовите институции в моята страна. Госпожо, пред, е, вие сте предвидели този въпрос, така че е, можехте да отговорите след като. Но ако вие сте продали фирмата Global Consul, колко сте я продали? И ако сте я продали наистина, защо това не е записано във вашата декларация, госпожа Желева? Фирмата е декларирана. Тя е записана като фирма, която обаче не функционираше, която е, не, не беше активна в економическата сфера. Това е една много важ, важен въпрос, така че нека да отговоря на български. Не, вие прек... времето ви изтече за този въпрос по нататък Добре, допъл... допълнително време, за да можете да отговорите на този въпрос. Извинявайте. Мога ли да отговоря на въпроса? Е, понеже вие го задавате за втори път, е, свързан с е, едни неосновани обвинения, които отправя българската ми колега госпожа Антония Първанова, която е член на Европейския парламент в писмо до Европейската комисия. А, действително, бих искала да ви покажа, че всички официални документи, които са свързани с вашия въпрос, могат да ви бъдат предоставени и аз ще се радвам да не отнемаме повече от ценното време на, това, на този комитет, на тази комисия, говорейки за необосновани наистина обвинения. Защото в моята страна има институции и тези институции провеждат също така финансов одит и всякакъв друг одит, какъвто е необходим, за да се осигури стандарта на прозрачност. Така че аз бих искала наистина да призова да продължим този дебат върху същността на портфела, който имам и да ви уверя, че наистина няма какво друго да представя пред вас, освен официалните документи на официалните български власти. А, всеки, който желая да види нещо повече от това, е добре дошъл да заповяда в, с мен в моята страна, да се запознае с моя съпруг, да види къде е работя, да се запознае с. да посети града, където живея и да види, че няма нищо, което а, може да а, предизвика вашите а, така, тревоги. А, искам да кажа отново, че <laughs> действително не е а, добре, докато а, хора се занимават с а, а, предоставянето на хуманитарна помощ и губят своя живот, ние а, да се занимаваме с а, наистина необосновани твърдения и с обвинения, които нямат стойност. Желая да кажа, че нито срещу мен, нито срещу моя съпруг има някакъв някакво производство или дори а, процес, или дори съмнение за такова. И основания за, за това. Не знам действително а, кое ви дава основание да, да ми задавате този въпрос, но аз, както а, мога да ви уверя, съм готова отново и отново да отговарям на този въпрос, въпреки че мисля, че не е това същността на нашия а, дебат днес. Продължаваме с въпросите и отговорите. Сега давам думата на господин, на госпожа Сара Дрил и господин Сара Дрил. You, Благодаря ви, госпожо председател. В първото си изказване аз казах, че проблема с изхранването ще бъде голям проблем Бих искал да питам комисара каква ще бъде нейната стратегия, дали това ще бъде либерализация или нова политика или а, е, хуманитарна помощ. Какво ще бъде? Госпожа Желева, благодаря ви много за този въпрос. На международно равнище се опитваме, и това го знаете, да проведеме реформа на конвенцията за изхранването, аз ще, ще настоявам да участваме активно в този дебат, а на оперативно равнище ще използваме нови метод, нови методи, нови модалности, които да бъдат по-ефективни, за да можем наистина да бъдем ефективни на терена, на място. Само да спомена някой от тях. Опитваме се да бъдем новаторски настроени, да измисляме и създаваме нови инструменти, не само за предоставяне на храна, както, но и на средства за изхранване, за да можем да поддържаме местните пазари и местните производители. Мисля наистина, че можем да бъдем по-творчески настроени и да бъдем е, така много по-ефективни, като използваме много повече е, инструменти, много различни инструменти за е, подпомагане на изхранването и предотвратяване на кризи в тази област. Имам, а, в, имам процедурен въпрос. После, след, след репликата. Сега репликата и след това госпожа Зимер ще вземе думата. Госпожа. Госпожо... Процедурен въпрос. Процедурен въпрос, ако мога. Да. Тук сме свидетели на един дебат, който се нуждае от повече прозрачност. Госпожа Парванова беше спомената многократно като човека, който е отправил обвинения към госпожа Желева относно а, така интегритета на госпожа Желета. Аз мисля, че вие може да помолите госпожа Парванова, която е член на Европейския парламент, да вземе думата по този въпрос. Мисля, че това е добра идея и ще се възползвам от а, своето качество на председател да и дам думата за изказване. Илеля? Thank you, Madam Chair. Do I have the floor? Имам ли думата, госпожо председател? Госпожо председател, моето име бе споменато като човек, който е информирал комисията. Трябва да кажа, че има субш... Под мен се поиска информация и госпожа Желев, но това, което госпожа Желева каза, не е важно, не е вярно защото е, в документите, които тя предоставя, се казва, това е в е, нейното, на нейната биография, че тя е работила за тази фирма до 2000, от 2001 до 2003 и след това от 2004 не, извинете, от 2006 до 2007 година, което всъщност не е вярно не отговаря на истината, защото тя е била управител на тази фирма от 14 юни 2006 година до април 2009 година. Съгласно българското законодателство, тук има е, несъвместимост им и правилата. И не се спазват правилата. Един депутат не може да заема подобна длъжност. А, а всъщност тази фирма не е, е продадена, а е било сменено името и все още 60% от дяловете са нейна собственост. Така че, мисля, че днес в е, Financial Times им се разглеждат данните, така че не аз. Аз мисля, че не съм направила нищо лошо. Аз просто предоставих тази информация на, на комисията, за да се избегнат бъдещи грешки. Благодаря ви, госпожо Първанова. Няма микрофон. Госпожа Желева, можете да отговорите на това на, на това изказване, защото доколкото разбирам, говориме за официални документи. И вие, вие казвате, че всъщност документите не отговарят на българското законодателство, така ли, госпожа Желева? Колкото време искате т.е. време, колкото изразходва и госпожа Първанова. Президент, бих искала да кажа, че нито госпожа Първанова, нито аз сме адвокати, така че аз пак казвам за пореден път, че съм приготвила цялата документация, която е необходима в съответствие с българското а, законодателство. И действително а, се надявам, че тази комисия ще продължи дебата, за който ние днес сме се събрали. Аз ще помоля всъщност а, с моите сътрудници от моя екип да ви предоставят тази папка, защото а, действително няма какво повече да кажа, освен че тази фирма, която тук непрекъснато а, се повтаря нейното име, а, не извършва никаква дейност, подадена е нулева декларация за това в съответствие с българското национално законодателство и това може да се удостовери с съответните документи от Бургаската финансова служба. И аз не мога да повтарям повече това, защото вече го казах. А, така че а, наистина не знам а, каква е практиката на, този, на тази комисия и дали а, се правят такива изявления, но аз пак казвам, нека да се придържаме към документите. И документите са такива, че ако аз бях направила нещо нередно, то тогава в България властите щяха отдавна да са намерили това и щяха да са го показали на обществото. Все пак позволете ми да ви уверя, че в моята страна също има институции, финансови, съд и а, институции, които следят за декларациите и за а, верността на тези декларации. Една от тези институции е комитет, също като този, който днес тук а, заседава в а, рамките на това изслушване и на който аз мисля, че задачата беше а, да се занимаваме с а, моите знания и с моите познания в областта на хуманитарната а, помощ и реакцията при кризи. Но този същия комитет в българският национален парламент удостоверява, че няма никакъв конфликт на интереси. Затова аз наистина а, мисля, че е крайно време да но, но, фактите. going to, to stop uh, this explanation right here because it is the same time as... Прекратиме до тук, защото вие разполагахте с времето, с което разполагаше и вашата колега. И мисля, че службите на, на, коми, на комисията ще ни, раз, ще ни раздаде документите, папките с документите на госпожа Желева. Госпожо председател, имам процедурен въпрос. А, тук ние трябва просто да следим, да имаме контрол. Но ще се радвам да се запозная с тази книга, но и с тия документи. Мисля, че трябва да проучим по а, възможността на госпожа Желева да се занимава с портфолиото, а, което й е дадено. Бихме могли да видим отделно въпросите, които бяха повдигнати тук и обвиненията. От една страна, нека все пак да кажем, че документите, които обвиняват, бяха разпространени в последния момент, едва ли не, по време на изслушването. А, това не е съвсем правилно. Не можем да се занимаваме тук с този въпрос. Благодаря. Elle est pas là. Mad... Non. Oui, c'est ça. Nous passons maintenant à l'autre. Преминаваме сега към изслушването на и въпросите от, от другите комисии. No. Pardon. Pardon. Pardon. Bon. Bon. Bon. You have a point of order? Още ли процедурни въпроси има? Имам процедурен въпрос, госпожо председател. Тук се разпределят документи на немски език и на български език, които не са преведени. И само част от членовете на парламента има достъп до тях. Според мен това е недопустимо. По време на изслушване да се раздават непреведени документи, възоснова на които ние да правим предварителна оценка. Моля ви да забраните това и да съберете отново тези документи. je vais donner raison à cette demande Ще дам право на това искане и ще помоля раздаваните документи да бъдат събрани. La parole est maintenant à Madame Zimmer. Давам думата на госпожа Зимер. Ще се върнем към нашата сесия въпрос и отговор. 45 секунди, госпожа. Благодаря, госпожо председател. Е, всъщност имам много-много въпроси е, по същество към госпожа Желева във връзка с е, изпълнението на длъжността, за която е номинирана, но очевидно нещата не могат да се разделят. Става дума за прозрачността тук в нашата комисия, за това как се представят предложенията включително и по отношение на председателя на парламента би трябвало да се предприемат определени стъпки, така че аз предлагам просто сега да приключим, да прекратим изслушването, защото ни е необходима една съвсем нормална, спокойна обстановка, за да продължим с това изслушване. И ме съмбли, че Струва ми се, че се връщаме непрекъснато към едно и също нещо. И че този въпрос трябва да бъде обсъден между координаторите. А, ние трябва да се занимаем с техничните въпроси. Госпожо Дзимер, имате ли конкретен техничен въпрос тук? е Госпожа Сенклер пристигна. Във всеки случай аз настоявам за това по един смислен начин да се работи и да се задават и отгов... въпроси и да се отговаря на въпросите и затова ни е необходима съответната обстановка, атмосфера. Бих искала да попитам кандидата, тъй като природните бедствия са все по-често явление, как ще действа госпожа Желева в качеството си на бъдещ комисар, за да е, възпрепятства, за да организира превенцията на, за природни е, бедствия и как точно смята да е, мобилизира и необходимите средства, естествено и персонала. Благодаря, госпожо Цимер. Благодаря ви много за този въпрос. Спомням си с удоволствие за доброто сътрудничество в Комисията по социални въпроси и по социална политика е, по времето ми по времето, по което аз изпълнявах е, така, функциите си на европейски депутат. Да, въпросът ви е много важен. Аз е, всъщност още в е, началото се опитах да отговаря на вашия въпрос за това как точно ще използваме инструментариума на Европейската Централна банка, на Европейската банка за развитие, дали ще разработим и допълнителни инструменти във връзка с климатичните промени и борбата срещу тях. Това е изключително важен въпрос. Да, мисля, че може да се осъществи една промяна по отношение на инструментите в положителния смисъл на, думите, е, на думата и че е, в този смисъл много-много се надявам на помощта на европейските депутати. Надявам се те да е, подпомагат тази дейност с идеи, с предложения, но естествено защо не е и е, инструментариума на Европейската Централна банка и на Европейската банка за развитие. Да, е, вие знаете много добре, че към момента е, е ограничена възможността за използване на всички е, средства е, които могат да бъдат отпуснати е, по линия на банките на Европейския съюз, но колкото е възможно по-бързо ще се опитаме да е, променим ситуацията. Госпожа Никол Синклер пристигна ли? Не. В такъв случай давам думата на а, Комисията по околна среда, представена от господин Скилакакис. Госпожа Желева, природните бедствия наистина много се увеличиха в последните години и а, те са свързани, както всички знаете и както вие го казахте, с климатичните промени. В Южна Европа имаше цели региони унищожени от горски пожари. И нещата в това отношение стават все по-зле с всяка измината година. Какво мислите да направите, за да направите гражданската защита по-ефективна, особено в случай на няколко едновременни спешни ситуации на кризи? Благодаря. Госпожо Желева, имате думата. Благодаря за този въпрос. Много важен въпрос. Аз изпомням горските пожари в моята собствена държава и в съседна Гърция. Трябва да сме наясно, че ще има все по-често подобни бедствия. И искам да ви изразя моите гаранции, че според Стохолмския протокол можем да направим много неща, за да подобрим нашия капацитет, за да бъдем по-ефективни, за да оперираме много по-бързо и по-солидарно. Първо, искам да кажа, че ето сега имаме на наше разположение пилотен проект – за използване на специфични самолети за борба с горските пожари. Освен този пилотен проект, разбира се, ние трябва да дадем и повече възможности на държавите членки за аналитична дейност, за да имат ясна визия какви средства евентуално ще трябва да се използват при различните случаи и да им кажем ние с какви средства разполагаме за подобни случаи. Аз лично смятам да засиля сътрудничеството между държавите членки и също между държавите членки и комисията, за да бъдем наистина готови и естествено всичко това ще бъде представено пред парламента. Целта е да подсилим още повече капацитета Съжалявам, госпожо Желева, казва председателката. Трябва да продължим със следващия въпрос. Само една дума, госпожо Желева. Предишният комисар каза, че този пилотен проект дава възможност за бърз отговор, който преди не ни беше възможен. А, мислите ли, госпожо Желева, да разширите този пилотен проект или просто да го преразгледате? Да, благодаря. Първо ще изчакаме доклада по него. И разчитам на вашата комисия, както и на другите комисии, например Комисията по околна среда, за да имаме ясна визия дали наистина имаме нужда да променяме нещо в този пилотен проект. Стохомската програма и а, много други съобщения на парламента са много ясни, мисля вече. Благодаря, казва председателката. Прекратяваме до тук. А сега пристъпваме към втория кръг. Въпроси и отговори давам думата на господин Качмарек. Благодаря Госпожо комисар, през 2007 година Европейския парламент и комисията приеха Европейския консенсус за хуманитарна помощ. На основата на този консенсус бе разработен един план за действие. Вие споменахте вашите приоритети. Но аз мисля, че този план ще бъде много важен от гледна точка на хуманитарната помощ. Какво мислите по това, госпожа Желева? Имате думата. Да. Разбира се, първо ще бъде преразглеждането на плана за действие. 42 мерки вече се прилагат или ще се прилагат. Аз искам да отправя едно ясно послание аз мисля, че трите институции работиха много добре за създаването на този план за действие, но разбира се, винаги може да се усъвършенства по е, подобна, подобна програма, било то при приложението на международното хуманитарно право, военни действия или последиците от промените в климата. Така че с помощта на тази комисия, с парламента, наистина предполагам, че ще постигнем напредък в различните области. Господин Качмарик, допълнителен. Не, сега господин Берман. Благодаря ви, госпожо председател. Така, не, не съм много задоволен от въпроса, който, отговора, който дадахте по прозрачността, но Нека да ви задам един технически въпрос. Как виждате вие ролята на Европейския съюз в хуманитарната криза в Аденския залив? Госпожа Желева, имате думата. Sorry, but I didn't hear... Извинявайте, но не, не, не чух последното изречение. Става дума ролята на Европейския съюз за разрешаване хуманитарните проблеми, породени от кризата в Голфа Аден. Трябва да бъдем много активни на терена. Хуманитарната помощ, както добре знаете, има нужда от пространство, на терена имаме много добри експерти, които работят там. И ако парламента потвърди моята кандидатура, аз ще отида на места, за да си дам сметка какво е положението на терена. На места като това, което споменахте. Аз съм готова наистина да отида на терена и да видя как нещата функционират на място. Има ли реплика? в страна като Сомалия, много трудно може човек да бъде неутрален, неутрален и да бъде неангажиран. Как смятате да направите това? Това въжи за много страни независимостта и неутралитета са трудно приложими, но това в крайна сметка е един от основните хуманитарни принципи. така че аз ще призовавам в страни като Сомаля и други страни властите, местните власти да ни предоставят възможност да работиме, да имаме достъп, за да можем да оказваме хуманитарна помощ. Давам думата на господин Геренц. Мерси, мадам президент. Благодаря, госпожо председател. Европейският съюз е първият, първото действащо лице в хуманитарната помощ на световната сцена ние също така носим много тежка отговорност, особено пред Обединените нации. Искам да попитам госпожа Желева дали тя счита да даде нов политически тласък, за да се промени по някакъв начин системата за хуманитарна помощ на ООН и дали счита международното хуманитарно право все още адаптирано към съвременните предизвикателства. Госпожа Желева, имате думата. Благодаря. Обединените нации и службата за координиране са всъщност, както и много други международни организации, важен партньор за осигуряване на хуманитарна помощ на място на кризата. Ние се сътрудничим и с Международния червен кръст и с много други организации. Много е важно да се продължат реформите в ООН. Тук сте напълно прав, съгласна съм с вас. няма да изготвя предложение за смяна на политиката на тези организации. Първо, ние водим добър диалог с ОНЕ и се опитваме да им помогнем в рамките на добро сътрудничество, добра координация което се осъществява като се зачитат тяхната дейност и нашата дейност. Ние се опитваме да им помогнем в реформите, които те са предприели. Но тук в моя портфейл, относно международното сътрудничество, мисля, че ще имаме възможността да бъдем по-активни в сътрудничеството ни, примерно чрез Катрин Аштън и други, например представители на комисията Релекс, за да допринесем за по-добри и по-прозрачни реформи на ОНЕ. Реплика, господин Гьоренц? Е, Предлагам от сега нататък да няма реплики, т.е. да няма втори въпроси, защото много изостанахме с предвидената ни програма. Така че ограничаваме сесията въпроси и отговори до 2 минути и половина, не 3 минути и половина, както беше предвидено. Давам думата сега на госпожа Сашан. Благодаря, госпожо председател аз няма да знам въпроси за българското право, а за стандартите, пред които сме изправени тук пред Европейският съюз и парламент. Аз имам документи на Global Consult и на някои други организации, които а, тук носят вашето име. Вие продали ли сте тази фирма Global Consult и, а, или просто сме изменили името в Auto Spa? Благодаря, каза председателката. Решихме, че този въпрос ще бъде разискван от координаторите. Няма да се връщаме сега. Госпожо председател, разбирам, че госпожа Желева не е дошла тук подготвена за този въпрос, но тя е трябвало да го предвиди. Аз също съм се подготвила по въпросите за хуманитарната помощ. И не може просто да кажете, че кандидат комисаря не е подготвен. Аз бих желала да имам отговор на моя въпрос. На, дори да не е тук, но определено считам, че а, това, което става е много странен начин на осигуряване на прозрачност в тази институция. И имам чисто фактологичен въпрос. Благодаря, казва председателката. За последен път говорим по този въпрос. Давам думата на госпожа Желева. Благодаря ви много. Не, не съм собственик на Global Consult, нито на други фирми с други имена. Аз не съм собственик. Не знам откъде взехте тази информация. Но много, много ви моля, още веднъж погледнете българските регистри. Елате с мене Айде, ще, ще го направим заедно, ако искате. Наистина, аз ви, аз ви каня да дойдете с мен в България и сама да установите нещата и да погледнете регистрите. Наистина. Аз ще ви е, помогна. Регистъра е в Бургас, в моя роден град. Той е прозрачен, той е на разположение и, за, и на вас, и на всички, и тук. Но наистина, нека за последен път. Повтора, аз не съм собственик. Не съм собственик и на другата фирма, която споменахте, която дори не, не знам. Така че, искате ли да дойдете с мен в България? А, аз съм... Аз ви каня. Ще продължиме. А сега давам думата на господин Зах Радо. Извинете, не, не произнасям правилно вашето име. 45 секунди. 50, 45. благодаря ви, госпожо председател. Искам да се върна към хуманитарната помощ. Има едно много важно звено, едно отлично звено, което ИКО а, това е Генерална дирекция хуманитарна помощ. Имате ли специални планове за работа с този тази, този, това звено да стане много по-ефективно, да може да се подготви много по-добре за едно а, а, планиране, дългосрочно планиране и за да може наистина да предостави хуманитарна помощ ефективно на място на терена. Госпожа Желева, имате думата. Благодаря ви. Готова съм да работя с всички служби, всички органи, кои, с които разполага комисията, защото е много важно. Повечето, по-голямата част от нашата работа ще бъде оперативна работа, т.е. ние трябва да предоставяме помощ и е, по някакъв начин да облегчиме е, страданията на хората на терена координацията е много важна. Координация между различните органи. Аз искам да има по-добра координа... по-добра координация, по-добър диалог между различните служби. Много е важно дългосрочното дългосрочната подготовка, планиране, за да бъдем по-добре подготвени за кризите. Аз споменах, че е, че пред, бих предпочела да разполагаме с сценария преди дори да се случат дадени кризи. Мадам Стрифлер, vous avez la parole. Жа Стрифлер, имате думата. Госпожо Желева, за да не, е, да не бъркаме е, от една страна хуманитарната помощ, от друга страна военната помощ, имаме ли ясни принципи? Е по силата на директивата от Осло и директивата на, на, на Комитета за човешки права, независимост и е, неангажираност. По какво, какво, ще, какво ще направите, за да има по-добър консенсус в тази област, в Афганистан? Как ще имате по-добър диалог с военните единици от една страна и от друга страна с политиците, които вземат решение? за предоставяне на хуманитарна помощ. Благодаря за този специфичен въпрос. Той е, повдига много специфичен и важен проблем, който е измежду моите приоритети, а именно връзките между е, различните хуманитарни работници и също така военните сили, които участват е, в е, решаването на кризите не трябва да има никакво застъпване и противоречие на правомощията на, двете, на двата участника. Споменахте случая на Афганистан. Вярно, много е важно. Той беше споменаван много пъти като лош пример, където принципа за независимост не е бил спазван, но имаме също така добри примери и добри практики, например в чат това, което мисля да направя е да подсиля диалога и а, да осигуря така, такъв на първо време между Европейския съюз и военните сили и също така между и комисията. И също така се опитам да ангажирам повече министрите на външните работи и на отбраната на отделните държави членки, за да изяснят правомощията при хуманитарната помощ и при военните сили, за да няма застъпване и противоречие. Искам също така да подготвим предварителни сценарии, т.е. да сме сигурни а, какви ще са действията преди самите действия, конкретни действия да бъдат а, започнати. Благодаря. Давам думата сега на Комисията по външни работи представено от господин Паско. Well, thank you very much. So our discussions and also... Благодаря. Доколкото разбирам, има само три подхода. А, катастрофи, помощ и хуманитарна помощ. Но да не забравяме, че имаме превенция и реакция. Как обаче вие мислите да комбинирате двата подхода? Госпожо Желева, имате думата. We are seeking to have uh, integrated. Опитваме се да имаме интегриран подход на трите елемента. Всички тези три елемента са покрити от нашето портфолио. Нека да не забравяме, че това беше споменато многократно днес. Както вече споменахме многократно тук, трябва да бъдем проактивни. Например, превенцията на рисковете от катастрофи. Това е по третия стълб. Но то включва много точки, много елементи, които засягат превенцията. Мисля, че можем още повече да развием тази точка и да се опитаме да имаме не само бърз отговор, но и а, да имаме много други дейности, свързани с превенцията. Различни обучения, тренинги и съответно да се опитаме да бъдем възможно най-прозрачни в тази област. Тоест, да се опитаме да мобилизираме и да анализираме предварително всички възможни сценарии за кризи. Мисля, че носим отговорност за това. Имаме и капацитета да го направим. И считам, че комбинирането международното сътрудничество, хуманитарната помощ и отговор при кризи в едно портфолио всъщност само носи добавена стойност. Имате ли допълнителен въпрос? Не. В такъв случай Преминаваме към следващата сесия от 6 минути, но не получих от политическите групи въпроси, така че тази сесия ще отпадне и а, успяваме да се съберем в предвиденото ни време и а, се връщаме към въпросите от 3 минути и 30, т.е. ще има въпрос и реплика. Давам думата на госпожа Крито. Госпожо Желева, аз ще се върна към въпроса, който бе зададен от нашата комисия, свързан с Южна Европа. юго Европа. В момента има наводнения в тези страни. Отговора на моя въпрос е до голяма степен в, вашето, в вашата презентация. Вие казахте, че ще ратувате за едно ново европейско звено за гражданска защита. А, как, как ще се. Как ще, как ще го организирате, тъй като ние дори не можем да изпълним задълженията, които сме поели към бедните страни? Благодаря ви за този много интересен въпрос въпрос, дис, дискусията а, продължава от 2006 година благодарение на парламента, на ползотворните дискусии, наистина сме напреднали много можем е да задълбочиме диалога и сътрудничеството между държавите членки, да подпомогнем държавите членки да бъдат по-добре подготвени, като използват аналитични методи и създадат е, списъци на, на, на, личнито, на личните инструменти, които биха ни били полезни в случай на спешна криза. Като, като например, а, а, самолетите за а, потушаване на горски пожари. Наистина, почепихме много добър опит от миналогодишната криза, но трябва просто да знаеме какви, с какви ресурси разполагаме и след това вече ще можем да призовем за допълнителни ресурси. Защото така веднага не можем да получим е, допълнителни средства за, за създаване на такава европейско звено за гражданска защита. Не, аз, аз ви питам за едно ново звено, като това, което не, не, не съществува, дали вие ще, ще бъде под вашо. Става дума за звено за гражданска защита. Да, вие сте прави. Всъщност става дума само за един пилотен проект. И, тря, и трябва да видим дали ще е възможно неговото създаване. Но е, ние ще направим предложение и аз ще прикана парламента да сподели своето становище по този въпрос. Но трябва да бъдем е, е, реалисти, но ни да не забравяме, че гражданската защита на, в, на, е от е, правомощията на държавите членки на първо място. Госпожо председател, господин, госпожо Желева, какво ще а, предложите, за да се спазва най-вече международното хуманитарно право, което много често е потъпкано и Европа много често няма капацитета а, да реагира или дори да изкритикува мислите ли, че ще има някакви инструменти за това спазване на правото и дали евентуално можем да осигурим някаква връзка с Международния наказателен съд в това отношение? Чух ви, че ще се сътрудничите тясно с агенциите на ООН. Разбира се, че одобрявам, но искам да попитам как ще го направите без да снижите Европейската комисия до баналната роля на едва ли не гише на ООН, което няма никаква политическа визия. Благодаря. Госпожо Желева. Благодаря, господин Мишел. Първо, благодаря за това, че зададохте много а, важния въпрос за международното хуманитарно право. Знаете, може би и по-добре от мен, че в някои случаи не можем да използваме никакви други инструменти и средства, освен дипломацията, за да убедим местните политически власти, за да ни дадат достъп за хуманитарните операции. Споменахте инструменти. Бих казала, че не винаги, но все пак ви, се стараем в практиката да използваме инструменти, свързани с осигуряването на стабилност, така както го разпорежда Генерална дирекция Релекс. Стараем се винаги да се борим за по-добро зачитане на международното хуманитарно право, и е нужно да подчертаем, че неговото спазване е важно и за сигурността на хуманитарните работници, е също и за да се осигури достъп до мястото на нашите хуманитарни дейности и също за ефективността ни на работа. Така че аз лично ще защитавам международното хуманитарно право. Господин Мишел, реплика? Не. В такъв случай дам думата на госпожа Левин. Благодаря, госпожа Желева. Питам се как смятате успешно да приложите стратегията за намаляване на риска в развиващите се страни, като се има предвид, че климатичните промени са причинени от човека, какво ще направите за разширяване на международното сътрудничество в развиващите се страни, за да се намалят рисковете от тези кризи? Като, например, как да се намали на незаконната сеч. Благодаря ви много. Да, климатичните промени се причиняват от човека. Това е, не влиза точно в нашите правомощия да се занимаваме с това, защото и не разполагаме и със средства за това. Това, което можем да направим е да привлечем вниманието върху тези проблеми и да бъдем много активни на политическо равнище, на равнище политически диалог. Аз като външен министр на България мога да ви кажа, че направих това в Копенхаген, там така проследих отблизо дебата какво можем да направим, за да бъдем по-активни в трети страни, защото знаете, че те не разполагат с много средства. Те, те самите е, не могат да отделят средства за борба с климатичните промени. Трябва обаче да, да не забравяме, че хуманитарния хуманитарната помощ е само един начин да помогнем на хората. Това не е решение на проблема, това не е панацея за всички проблеми. Мадам Левин, госпожа е, Левин, имате ли реплика? Споменахте, че сте външен министр на България. Бих искал да да коментирате това, че България не предоставя хуманитарна помощ. Госпожа Жальва, благодаря, че повдигнахте този въпрос. Защото когато аз поех този пост, за мен изведнъж се изправих пред този факт и за мен това беше много очудващо, че няма звено, което да се занимава с тези проблеми в Министерството. Но това е просто един нов проблем за новоприсъединилите се страни. И аз съм министър от 6 месеца е, и успях да създам едно специално звено в е, Министерството, което да се занимава с е, политиката за развитие и хуманитарна помощ. И а, а, наистина новоприсъединилите се страни до сега не са били донори, а до сега вече са се подписали и ще предоставят хуманитарна помощ. Госпожа Желева, Госпожо председател, госпожо Желева, в началото на нашето изслушване днес вече говорихте за въздействието на природните бедствия върху хората и върху бедните страни най-вече. Е, споменахте за това, че възнамерявате да изградите един много е, така, мощен капацитет в това отношение. Какво точно означава това? Госпожо Желева, имате думата. Благодаря. Благодаря ви за въпроса. Бих искала да кажа, че координацията действително е ключова дума. Не само защото тези три аспекта сега се объединяват за мен в едно портфолио и в едно досие, защото кризите напоследък станаха толкова комплексни, че действително се налага да работим в тясно сътрудничество с експертите и хората в конкретните ситуации. Това, което всъщност е важно, е тук да сме подготвени не само добре в централизираните служби и звена по отношение на бедствия, природни бедствия и кризи, като разполагаме с сценарии, или пък тази оценка на глобално равнище или а, оценка на забравените кризи, тези два инструмента. Важното е обаче в края на краищата Подчертата, е, ние да сме в състояние да подобрим координацията на отделните места. Бих казала, че първо ние разполагаме с много добре подготвени, професионално работещи служби в комисията, но също така имаме а, е, стотина полеви експерти, които на място в конкретна ситуация са в състояние да извършат добър анализ а, на необходимите ресурси и действия. Тоест, те могат да направят това за няколко часа. Euh, Имате ли втори въпрос? Госпожо Шнайбер съм. No. Alors. Не. В такъв случай думата има госпожа Патрисия Тоя. Sostituisco Tirone, mi chiamo Toia, grazie. E, signora... Благодаря ви. Госпожо Желева, вие дадохте отговор на господин Мишел. И в своя отговор вие случайно обърнахте внимание на темата за сигурността на хуманитарната помощ. Аз бих искала да задам пряк въпрос по тази тема. Вие много добре знаете, че все по-често се извършват атаки срещу а, хуманитарни, хора, занимаващи се с хуманитарни помощи. И а, много често за това се крият политически причини. Тези хора обаче всъщност са на място в тези страни, за да предоставят хуманитарна помощ. Затова ви питам директно, какво възнамерявате да направите за Европейския съюз, така че да се справите с този проблем? Ете, споменах сигурността на, на работещите в хуманитарната област. Това е измежду моите приоритети наистина е тревожно, че през 2008 година само над 100 работници в хуманитарната област са били убити. Определено техният живот е в голяма опасност. Трябва да докажем, че достъпа им е а, сигурен, че е безопасен – при различни хуманитарни операции. И именно за това аз съм готова да си сътруднича с а, съответните страни и да търся добър диалог между всички заинтересовани партньори в държ... дадената ситуация, било то местни власти, държавни власти и други. Нека да не забравяме, че обикновено кризите са свързани с някакви въоръжени конфликти. Ситуацията е опасна. Така че ние трябва да подготвим нашите хуманитарни работници и хората от неправителствените организации. Аз лично винаги съм водила дискусии с тях и знам, че те се тревожат, че не намират добре трениран и обучен персонал. И затова именно в тази област можем да положим допълнителни усилия, за да постигнем напредък, а също така да осигурим повече обучение и по-добра екипировка. Благодаря. Госпожо Тоя, допълнителен въпрос? Да, по отношение на неправителствените организации, през 2010 година каква роля възнамерявате да им дадете? Дали ще запазите взаимоотношенията с тях? Дали ще ги доразвиете? Дали ще усилите взаимоотношенията с тях? НПО-тата са важна част от нашата хуманитарна мрежа. Заедно с тях ние се сътрудничим на терена. И измежду тях има някои, които са много добре подготвени, относно капацитета, експертизата. Бих желала да кажа, че лично аз мятам да подсиля това сътрудничество с НПО. Имаме добри процедури, добри правила, за да осигурим това. Сега ще дадем думата, казва председателката, на Комисията по околната среда, представена от госпожа Естрела. Ah, senhora Geleva, em 2006 e o Parlamento adotou uma resolução. Госпожо Желева, през 2006 година парламентът прие резолюция по отношение на природните бедствия и изиска от комисията да разработи директива за превенцията и управлението на пожари а също така да създаде европейска обсерватория по отношение на сушите, дезертификацията на терени и така нататък. Моя въпрос е дали е, комисията възнамерява да представи такава проектодиректива за управлението е, и превенцията на пожари със съответната картография, идентификация на рискови зони и как изглеждат нещата във връзка с е, предложението за създаване на такова наблюдателно звено или обсерватория на сушите и дезертификацията. Госпожа Желева, имате думата. Е, Споменахте в Центъра за, за мониторинг и информация. Това е една много важна част от механизма за гражданска защита. А, знам, е, че парламента подкрепя този инструмент и в Стокхолмската програма и в други политически е, документи нещата са залегнали. В е, Лисабонския договор съществува и клауза за солидарност. Така че този център може да укрепне, да бъде едно наистина силно звено за за израз на солидарността в Европейския съюз и извън него. Така че аз съм готова да чуя вашите становища, вашите предложения в един дух на добро съдръничество и на обмен на, на информация. Да подготвя едно предложение и след вашите предложения да ви представя тази предложение. Да, благодаря ви, но аз зададах един съвсем конкретен въпрос. Ще имаме ли директива, предложена от комисията по отношение на превенцията и управлението на пожари или не? в съответствие на директивата, която съществува за наводнения вече, например. Госпожа Желева, имате думата. Е, директивата едно много важен законодателен документ. И мога да ви кажа, че а, в, ако ще щупсарим нещата в колегията, в комисията и ще направим предложение. Но аз искам да чуя и вашите предложения, защото знам, а, че вие така имате много а, активно позиция за облегчаване страданията на хората, които са в а, сложно състояние. Така че аз а, просто ще а, очаквам вашите предложения и ще ги взема предвид. Сега а, сесия на спонтанни изказвания, 5 минути темата е намаляването на хуманитарното пространство и увеличаването броя на нарушенията спрямо хуманитарния, с хумани, хуманитарното право. Благодаря ви, госпожо председател. Наистина в, в, в Конго има много ескалация на насилието и на а, нарушаване на а, е, хуманитар, на хуманитарното право. Как, как, какво смятате, че му трябва да се направи, за да се избегне това? Е, е Състоянието в Газа е ужасяващо от хуманитарна гледна точка. милиони и половина души страдат там. А Израел не позволява транспорта на хуманитарна помощ. Какво вие и вашите колеги ще направят, за да можем да транспортираме стоките до газа? Господин Нютон, госпожо кандидат-комисар, кризите по дефиниция са внезапни. И а, вие ще имате 27 национални правителства, които няма да искат да предоставят парите на време. Как ще направите а, така, че а, хората да си сътрудничат, като си има предвид, че има много хора, които със сигурност няма да ви вярват? Госпожа Желева, можете да отговорите на въпросите. Благодаря. Относно Конго. Даваме си много добре сметка, че определено имаме хуманитарен проблем там и че трябва да бъдем по-проактивни, да подсилим сътрудничеството с местните партньори. Това ще бъде измежду моите първи задачи, така както парламента го изисква. Относно газа. И ако разбира се, парламентът ме одобри за комисар. Газа ще бъде е едно от местата, които първо ще посетя в момента, в който естествено бъде одобрено от парламента. Знам за много от проблемите, между които липсата на достъп. 95% от населението там зависи от нашата хуманитарна помощ. Трябва да бъдем по-проактивни. И ще направя всичко възможно да се справя с проблема. Ще отида директно на място в Газа. 27 страни като външен министр на България знам колко е трудно да се постигне консенсус. Така че винаги има групи, които не са съгласни да се поемат насоката, която мнозинството иска. Давам думата на следващия оратор, казва председателката. Трябва да побързаме, за съжалявам. Двама души поискаха думата. Господин Хелвит. Вие като външен министр, как насърчавате спазването на човешките права в света и какво сте научили, което ще приложите в бъдещото си портфолио като европейски комисар? Господин Кели. Благодаря. Първо, комплименти за госпожа Желева, за старателните отговори. Искам да попитам, какво мислите да направите с хуманитарната помощ за Зимбабве, например? Където със сигурност има нарушаване на човешките права. Госпожа Трифлер, имате думата спрямо това, което казахте преди малко в Конго. Вие казахте, че за това е приоритетно. Всеки ден стотици жени биват изнасилвани. Ако утре отидете там, какво ще направите? Какви ще бъдат практическите действия? Кажете какво, е, да дайте един пример, какво ще, по какъв начин ще се справите с този огромен проблем. Госпожа Желева, моля ви отговорете на тези три въпроса. Uh, Човешките права са един много важен аспект на политическата дискусия. Е, и те включват е, най-различни аспекти и присъстват навсякъде на Югозападните Балкани и извън Европа. Аз като външен министър на моята страна участвах в решението на проблеми в много места. Що се отнася до насилието в Зимбабве и е, на свиването на хуманитарното пространство. Много можем да направим в този смисъл, но можем да започнем с една така тиха дипломация, за да е, се опитаме да убедиме властите да ни предоставят е, достъп до е, хуманитарната криза, след това да се опитаме да наложиме политическа, политическ натиск над властите. Що се отнася до проблемите на жените и насилието на жените в Конго. Аз като жена мога да ви кажа, че ще бъда много активна по този въпрос, защото не може в 21 век сексуалното насилие и насилието на а, основа пол да бъде а, водещо и да, да съществува в а, военни конфликти. Така че аз ще призова моите служби да защитават по-добре населението. Да, трябва да продължиме. А сега давам думата на господин Иво Вагел. Уважаема госпожо Велева, Наистина съжалявам, че трябва да отговаряте на нашите въпроси в една толкова неблагоприятна за вас атмосфера и обстановка. Би било по-добре така да се каже, господин Баросо да ви даде нещо като документ, с който да ви е, гарантира именно е, спокойствие срещу подобни нападки като днешните. Е, ако получите този ресор, Мадам Шелева, la parole. Двете правителства, как е, смятате, че ще реагирате, и как ще действате с тях? Хуманитарната помощ е независима и можем само да лобираме за достъп и за възможността да предоставяме помощ. Що се отнася до Судан, ние сме много активни там от много години. И, а, положението се влушава в различни региони, в никакъв случай не можем да бъдем удовлетворени от положението там, но трябва да продължим да работим. Аз мога да ви кажа, че съм готова да отида на терена, на място, да се срещна с властите Израел. А, аз споменах каза преди малко. но от, отлично разбирам а, положението там. Има много е, възможности за да, бъ, да бъдем проактивни, дори така на, на чисто техническо равнище. И ще, ще, ще отида в е, Газа, ако бъда одобрена от Европейския парламент. Има ли реплика, господин Шагел? Така че давам думата на госпожа Теокарус. Thank you, Madam Chair. Mrs. Елева. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Желева, знаете, че спинът всъщност е бича на бедните. И доколкото знам, ние даваме а, лекарства, безплатни лекарства на хора, само ако диагнозата, кръвната диагноза се потвърди. Мислите ли, че тук има някаква корупция и лошо управление на хуманитарната помощ. Мисля, че това е важна тема. Мисля, че това е начин да се справим с корупцията и е съответно, може би трябва да намерим друг начин да отдаваме хуманитарната помощ в тази област директно на засегнатите. Председателката прекъсва оратора. Давам думата на госпожа Желева. Осигуряването на здравна помощ е важна част от нашите операции. Както знаете, хуманитарната помощ има нужда от пространство, така да се каже. Има нужда от допълнителна помощ в някои страни. Споменахте спин епидемията. Стараем се да отпускаме а, нужната хуманитарна помощ, нужната здравна помощ, лекарствата. Корупцията в този случай е много опасно нещо. Наистина трябва да вземем предвид. Но обаче не е в нашите компетенции да се справим сами с корупцията. Но бихме могли да подпомогнем. И чрез нашата дейност да направим всичко възможно, така че здравните услуги и лекарствата да бъдат доставени наистина на хората, от които се нуждаят от тях. И реплика. Имате ли намерение да изградите европейска хуманитарна група, сила, за да се покрият тези нужди на местата, където има нужда от такава помощ? Госпожо Желева, според Лисабонския договор, ние трябва да изградим един европейски а, доброволчески корпус. Това е хуманитарна задача. Ако ме питате за допълнителна група, която да се занимава с здравните въпроси, това е добра инициатива. Може би много полезна, но нека да останем реалисти. Нямаме допълнителен бюджет за това. Сега давам думата на господин Давид Мария Сасоли. Е, сеньора Благодаря, госпожо председател, госпожо кандидат. Не съм е, особено доволен от е, отговорите, които дадохте на въпроси, свързани с е, безопасността на работниците в различните региони. Какво ще предложите на върховния представител и на комисара за раз... по развитието, така че да осигурите една по-добра безопасност на тези хора? Госпожо Желева. Um, have... Както вече споменах, трябва да работим на две равнища. Първо, а, да, да осигуриме условия за работа на хуманитарните работници и като примерно им осигурим допълнително обучение тук и там, а на политическо равнище ще трябва да се обръщаме към трети страни или към съответните страни, призовавайки ги да а, зачитат международното хуманитарно, хуманитарно право, за да можем и ние да предоставиме хуманитарна помощ. Така че, вие споменахте госпожа Аштън, а, а, виж, пред, е, виж, госпожа Аща, ние ще имаме предполагам, много добро сътрудничество в областта на прилагането на международното хуманитарно право. Имате ли допълнителен въпрос? Да, Судан. Една страна, е, в която ние оказваме много помощ, но е, хората нямат достъп до питейна вода. Какво бихте предложили в помощ на Судан, е, така че да играем е, наистина ключова и съществена роля, а не само да предоставяме парични средства, финанси. Судан е изправен пред много трудности. Проблеми свързани с бежанци, разселени лица и проблеми свързани с питейната вода. Е, проблеми с доставка на храни, Знаете, че комисията финансира операции на място от много години вече. В... Ние знаеме каква е конкретната ситуация. Предвидени са мероприятия в годишната програма на комисията. И И е, разбира се, това включва и справяне на проблема с питейната вода. Господин Бреда. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да поздравя госпожа Желева за кандидатурата й кои, за пост, който защитава ценностите на Европейския съюз. Тук говорим именно за тези ценности. Второ, и преди изпоменахме, искам отново да се върна на този въпрос, как бихте желали да се борите с сексуалните престъпления и с насилието в тази област? Моля, Влезте малко повече в детайли. Госпожо Желева, имате думата. Uh, Ние се опитваме да се борим с сексуалното насилие и прилагаме различни мерки като първо предоставяме обежища за жени и момичета, които са жертви на сексуално насилие. А също така осигуряваме психологическа помощ и подкрепа, здравна подкрепа също така. Това е много конкретна помощ в конкретна ситуация. И е, мисля, че точно такъв е случай в Конго. Моето намерение е да изготвя специален документ за политическата ни стратегия в тази област. И а, това е един от приоритетите ни. Да привлечем общественото внимание към а, сексуалното насилие, в развиващите се страни. И нека да не забравяме, че много случаи по време на военните конфликти сексуалното насилие се използва също като вид оръжие. Мисля, че в момента има а, вече добри практики на място и се осигурява най-вече здравен контрол за жертвите. Председателката пита дали има допълнителен въпрос. Не. В такъв случай даваме думата на господин Нойсер. Госпожа Желева, в новия Европейски съюз планът за действие за Афганистан и Пакистан от есента на миналата година. В този план се подчертава от страна на Европейския съюз, че ние ще предоставяме помощ за самопомощ. Как конкретно в Афганистан вие бихте искали да прилагате различните мерки на Обединените нации, НАТО и Европейския съюз и да ги координирате най-вече. И втори въпрос, какво конкретно искате да предприемете във връзка с множеството граждански помощи, които оказваме в Афганистан, така че да ги профилирате по-силно спрямо военната намеса там? Госпожо Желева, имате думата. Е е, Афганистан е част от е, големите ни акции, действително, и дейности. Много средства са отделени за тази страна и разполагаме с тях. Помощта за самопомощ е нещо важно. И трябва да ви кажа, че точно в Афганистан се наблюдава това а, смесване а, на а, хуманитарната дейност, военните действия, нещо, което ни а, така създава проблеми и ни притеснява. Налага се не само да посетим страната, моето намерение е да направя това, за да видим как точно можем на място да проверим как можем да координираме нещата по-добре с военните действащи лица. За нас е важно да осигурим достъп за хуманитарната помощ. Същевременно обаче е, това не трябва да се разглежда като тяхна задача да гарантират хуманитарната помощ. Това трябва да бъде а, е, така отстранено, защото това е в разрез с хуманитарните принципи. Що се отнася до гражданското развитие, това е нещо много важно за международната общност и то трябва да върви ръка за ръка с военните операции. Това в момента е и най-големият проект на Европейския съюз и на международната общност. И всички ние трябва да дадем своя принос в тази насока. Аз съм готова, що се отнася конкретно до нашия ресор, до нашето досие, до хуманитарните ни действия. Ораторката е прекъсната сега. Имате ли допълнителен въпрос? Кратък допълнителен въпрос. В духа на хуманитарната помощ и в духа на процеса за помиряване, към който се стреми правителството на Карзай, смятате ли, че на този фон е уместно е, да подходите към умерени талибани и да започнете диалог с умерени талибани. Госпожа Желева, имате думата. Талибан Доколкото знаем, талибаните контролират 60% от цялата територия на страната. Бих казал за хуманитарните действия е важно да имаме достъп и сигурност за хуманитарните работници. В този смисъл, на техническо ниво, ние трябва да работим с всички действащи лица. Ако това ще бъде от помощ и ако това може да гарантира живота на хуманитарните работници. Мадам Стрифлер, vous avez Госпожа Штрифлер, имате думата. Благодаря, госпожо. В писмото на господин Баросо се казва, че координацията е, на хуманитарната помощ ще бъде също така управлявана от Генерална дирекция за хуманитарната помощ. Мислите ли, е, че е, тази хуманитарна помощ ще бъде осигурявана, финансирането ще бъде осигурявано от бюджета по гражданската защита? said, uh, we have, uh, Ще кажа, че има много ясно на определени бюджетни насоки. Имаме ясен бюджет от около 700 милиона евро по хуманитарната помощ и защитата, гражданската защита има допълнителен бюджет. Двете естествено могат да бъдат след няма да бъдат слети. Целта е да установим повече координация и да имаме гражданската защита и хуманитарната помощ, които да сътрудничат и да си взаимодействат, за да има по-голяма ефективност, но няма да използваме бюджетен им заедно, а всеки бюджет ще се използва за различни цели. Мадам Стифлер, follow-up question? No. Госпожо Стифлер, допълнителен въпрос? Не. В такъв случай ще дадем думата на подкомисията по човешки права, представена от госпожа Отала. Благодаря, госпожа председател. Сигурността на хуманитарните работници, безопасността им вече беше дискутирана, но искам да попитам госпожа Желева как ще, осигурят, ще осигури повече защита на основните човешки права на хората, които са вътрешно разселени и живеят в лагери и убежища. Какво, какво ще направите за защита на техните основни човешки права? Казвате, че ще осигурявате редовно обучение на хората, които работят в тези лагери. Това ли? Благодаря, госпожо Желева. А, обу, обучението в а, лагерите, където живеят разселени хора, е нещо много важно. Трябва да избегнеме за, за тези хора, които понякога много дълго живеят в тези лагери, трябва да им спестим напрежението. Не, не трябва да упражняваме натиск върху тях непременно да бъдат рапатрирани. и да се връщат в регионите и по родните си места. Това връщане трябва да бъде доброволно това може да стане чрез обучение, а ние да им обясниме какви са техните основни човешки права, как, на какво могат да разчитат и на какво могат да се надяват. Госпожа Алтала, имате ли допълнителен въпрос? Да, госпожо председател. А, мислите ли, че гарантирането на фундаменталните права са наистина нещо специално там и по какъв начин ще ги осигурите тези права в тези лагери? На жените. И по-специално на жените. Аз про, прочетах нещо много важно преди да дойда тук. Че жените в тези страни и особено там, където има военни конфликти, са унези, е, са те ще променят нещата, те ще бъдат двигателите на промените. Така че ние трябва да бъдем много активни и проактивни. Ние трябва да а, е, им обясниме какви са техните права. Ние трябва наистина да им предоставиме психологическа помощ, социална помощ, да а, ги подпомогнем, защото Наистина трудно е да помогнеш на жертвите на сексуални насилия. Трудно е те да се върнат отново в нормалния живот, да започнат отново да живеят нормално след това. Така, сега минаваме на последната а, част, т.е. продължение на въпросите, които са зададени в третата и четвъртата сесия. Имаме 9 минути, няма, няма писмени въпроси в писмен вид, така че имате 30 секунди, ако искате да зададете такива въпроси. Оставам ви към няколко секунди, ако искате да ми предоставите такива въпроси. Ако няма такива въпроси, минаваме към следващия кръг. Господин Берман, ако сте само вие кандидата за задаване на въпрос, можете директно да го зададете. Госпожо Желева, моля ви, бъдете малко по-конкретна във вашия анализ. Какво не беше наред с подкрепата на ООН е, в акцията на, на армията в Конго? Е, доколкото знам, имаше страшно много нарушения и престъпления на човеш... спрямо човешките права от страна на армията в Конго. Какво се провали там? И как ще поступите за бъдеще, за да предотвратите подобни случаи? Госпожо Желева, имате думата. So I'm here really not to, uh, to apply for the um, position of um, Director General. Аз не мога да знам всички детайли в тази специфична ситуация, но мога да ви кажа, че е, ще проуча случая и ще ви дам конкретно предложение как да се подобри ситуацията. Благодаря. Bon, nous la dernière euh, ronde des questions. Сега преминаваме към последната сесия. Въпроси. Давам думата на господин Гереро. Сигурността на хуманитарните работници е много важна. Повече от 100 хуманитарни работници загинаха е, през миналата година, както вие казахте, повече от сините каски в е, различни страни, в които се оказва хуманитарна помощ, е, хуманитарни работници бяха отвличани. Така че тези хора се нуждаят спешно от помощ. Затова ви питам, какви мерки възнамерявате да предприемете, за да гарантирате безопасността на хуманитарните работници и по този начин и на доброволния е, корпус? Що се отнася до Европейският доброволчески корпус? Това е важна тема. Трябва да се подготвим много добре и да излезем с много конкретно предложение по темата. Трябва да се избегне създаването на допълнителни рискови ситуации за доброволците при дадена хуманитарна операция. Вече споменахме това. Говорихме за безопасността и за това, че трябва да осигурим тази безопасност за нашите хуманитарни работници. В случай, че трябва да ги защитаваме. Трябва да използваме всички средства, които а, са ни под ръка. И на политическо ниво, примерно, бихме могли да обявим кои са точно нарушенията на човешките права и а, това са предварителните условия, за да можем после да свършим добре нашата дейност. И съм готова да работя в тясно сътрудничество с госпожа Аштън, върховния представител за външните отношения и с всички останали партньори на Европейския съюз за зачитане на хуманитарното право и международното хуманитарно пространство – за да можем да направим дейността на нашите хуманитарни работници по-безопасна. Господин Гереро, имате ли допълнителен въпрос? Е, календарио Бих искал да задам въпроса е, какви са сроковете, които си поставяте във връзка с е, доброволния корпус. Имате думата, госпожо Желева. Според Лисабонския договор, тази важна задача и тази важна група трябва да бъде създадена. създадена. Както вече казах, че допълнително ще изляза тук пред тази комисия с конкретно предложение и се надявам това предложение да ви бъде представено преди 2011. Нека да не забравяме, че 2011 е Европейската година на доброволчеството. Искам да споделя с парламента, с а, тази комисия първоначалните си идеи как да приложим на практика тази политическа идея. Сега госпожа Стрифлер имате думата. Казахте неколкократно, че международното хуманитарно право е важно, че ще а, ратувате за това и така нататък. В крайна, в крайна сметка това е нормално, защото Европейския съюз е приел насоки през 2005 година, постигнал е европейски консенсус. Знаете, че има много големи нарушения на международното хуманитарно право на терена, на място, нещата се влушават, положението се влушава. Какви инструменти ще приложате за зачитането на международното хуманитарно право? С кои партньори, какви ще бъдат предложенията? Госпожа Желева, имате думата. I can imagine that uh, uh we мисля, че бихме могли дори в течение на тази година да организираме един така широк хуманитарен форум, посветен на международното хуманитарно право. А, аз съм разговаряла с това с господин Мишел. Ще можем да поканим всички заинтересовани страни и да въвлечеме колкото може повече организации, представители на различни организации, е, включително и е, от е, трети страни, там където предоставяме хуманитарна помощ, включително и представители на военните среди. Този проблем трябва да се обсъжда също така в рамките на съвета на министрите по отбраната, защото и държавите членки трябва да участват в борбата за налагане на повече е, зачитане на хуманитарното право. Госпожа Декайзър, имате думата. Госпожо кандидат комисар, искам да се върна към газа. Е, вашите отговори не са убедителни. Вие казахте, че трябва да бъдем по-проактивни, да управляваме нещата на място, на терена, ще работим с местните власти. Господин Луи Мишел го направи, госпожа Ферело Валднер също когато ви казвате, че искате да бъдете по-проактивна, те не са ли били достатъчно проактивни? А не е ли по-скоро проблема това, че има блокиране на хуманитарната помощ в Газа. Аз просто искам един истински анализ на положението. Можете ли да навлезете малко по-подробностите в този проблем? Отлично се знае, че от много години международната общност и различни личности, комисара Мишел, комисара Валднер са били много активни. Това е така. Но в крайна сметки това е една криза, където всеки трябва да направи каквото е възможно, за да помогне. Не може да се очаква от комисията или аз като кандидат към САР да решим всички проблеми. Става дума за хуманитарни действия. А ние не можахме да предоставим хуманитарна помощ, а това е лошо. Ако успеем да предоставим хуманитарна помощ, това ще бъде от полза на населението в Газа. Вероятно сте чували за инициативата предприета от комисията, която се нарича Cash for Work, кеш за, срещу работа. Знаете, че населението в Газа зависи от нашата помощ. И ние предоставяме средства за да може местното население да извършва известни дейности, примерно почистването на, на градовете или събирането на буклука. Не казвам, че мога да реша целият проблем и всички проблеми. А, има ли допълнителен въпрос, госпожа Дойкайзер? Очудвам се че не чувам от ваша страна, госпожо Желева, повече по повод инструментите, които биха могли да бъдат използвани за упражняване на натиск. Мисля, че има възможности и аз всъщност очаквах отговор в такъв смисъл, включително и на отговора на въпроса на господин Луи Мишел, когато ви попита какви инструменти се използвате и какви ще бъдат вашите отношения с Международния наказателен съд. Госпожа Желева. Вече използваме инструмента за стабилност и всичките му възможности за разширяване на политическия диалог. Но става дума за един за една много сложна ситуация. В отговора си казах, че аз не мога да обещая, че ще реша всички проблеми. Не мога просто да обещая, но важното за нас е ние да можем да предоставиме помощ. Да можем по някакъв начин да облегчим страданията на хората. Много инструменти могат да бъдат създадени. Но на първо място е необходима политическа воля за решаване на тези проблеми. Вие отлично го знаете. Благодаря ви. Господин Кестлер. Госпожо председател, госпожо Шелева, Независимо от е, постоянните международни усилия, ситуацията във връзка с е, правата на човека не е окоръжителна. По отношение на свободата на словото, религиозната свобода, е, непрекъснато наблюдаваме, че те се потъпкават. Последният пример за това наблюдавахме в Иран. А също времено ние в Европейския съюз, в нашите взаимоотношения с останалите части на света, винаги се застъпваме за правата на човека и за тяхната защита. Така че е, може би можете да посочите няколко примера в тази връзка и за хуманитарна помощ, и за начина по който биха могли да бъдат санкционирани. Е, ораторът бе прекъснат. Благодаря за този въпрос. Спогодбите с трети страни са много важен инструмент за оказване на влияние, за упражняване на влияние, включително и е, по отношение на хуманитарните права и сигурността на хуманитарните работници на място. Още в началото, спомнавайки някои от моите приоритети, аз посочих, че би трябвало да отделяме по-голямо внимание на международното хуманитарно право и да работим за повишаване на ефективността на нашата хуманитарна помощ. Това може да стане чрез прилагането на нови методи. В момента все още експериментираме, но имаме много добра практика, що се отнася до използването на нови методи, нови тех... начини за повишаване на сигурността на нашите работници на място, да кажем защитно облекло, защитни средства и така нататък. Можем естествено да разработим нова система, електронна система за сигурност, която ще повиши степента на защита за работниците. Господин Касля, допълнителен въпрос. Във връзка с последния пример, който посочихте, какви са задачите според вас по отношение на реагирането на кризи? Как виждате възможностите за по-тясно сътрудничество с неправителствени организации в засегнатите страни? Госпожа Желева, както знаете, ние е, разпространяваме и оказваме нашата хуманитарна помощ не директно, а чрез една мрежа, е, в която са включени около 150 неправителствени организации, които работят е, не само на място, Те са и много важен източник на идеи на одита. Така че е, ние ще използваме естествено е, този е, център на информация. Давам думата на господин Гаймича. Моите колеги тук, колегата Берман, спомена че ще е трудно да се занимават с и се да се координират действията на отделните комисии и че може да се предизвика за труднение. Каква ще бъде вашата роля в координацията на международно сътрудничество? Like ensure, there... Господин Мичел, няма място за объркване и това мога да ви уверя. През седмиците преди изслушването се сътрудничахме почти всеки ден, най-вече в рамките на така наречения клъстър на комисията Релекс. И всеки много добре си знаеше компетенциите, ролята. Това, което можем да гарантираме е по-добро сътрудничество и съгласуваност. Това е важното. Моята специална компетенция ще бъде да подсиля сътрудничеството с регионалните организации, например АСЕАН, Меркосур и други. Това е много важно. Защото така ще подсилим спазването на, светон, на международното хуманитарно право. Наш дълг е да се обърнем към хуманитарните организации и да ги помолим да ни помогнат с мерки, които ще ни позволят да осигурим нашата помощ. Със сигурност трябва да подсилим способностите на съседните държави да повлияят на засегнатата страна, за да ни се даде достъп до терена за осигуряване на помощ. Nous sommes maintenant... И сега. Не. Добре. Благодаря ви. Така че сега минаваме към последния кръг от въпроси, които са така допълнителни въпроси трябваше да ми бъдат предоставени в писмен вид. Не ми, го, не ми ги предоставите. Оставам ви още няколко секунди, ако искате да допълнителни въпроси към въпроса, който сте задали на госпожа Желева. Не, добре. Не виждам, че никой не иска да вземе думата. В такъв случай мисля, че приключихме с кръга въпроси и отговори. А сега давам думата на госпожа Желева за, за заключителни бележки не повече от 5 минути. Мадам ла президент. Госпожо председател, дами и господа, искам да ви благодаря за интересния обмен на мнение. Аз бях тук, за да разговарям и се надявам, че в бъдеще ще продължим нашата дискусия, ако бъда одобрена. Аз два пъти съм била избирана за член на Европейския парламент и за това имам намерение да продължа един интензивен, интересен диалог с Европейския парламент. Аз като политик смятам, че този диалог е много важен. Не е само диалог с Европейския парламент, но е диалог с европейските граждани защото мисля, че трябва да направим всичко възможно гражданите да се приближат, да бъдат по-близо до Европейския съюз. Това ще бъде един от приоритетите на следващата комисия и мисля, че парламента ще ни подкрепи при е, осъществяването на този приоритет. Лисабонския договор ни дава възможност е, да се грижиме по-добре, да защитим по-добре нашите граждани и всички онези в света, които се нуждаят от нашата помощ. Трябва да, трябва да се съкрати разстоянието между европейските граждани и европейските институции, за да им покажем, че ние, работещите в европейските институции, сме готови да работим за тях, за да можем да живеем в стабилен и спокоен свят. Аз знам, че а, вие подкрепяте хумани... международната хуманитарна помощ, Европейския съюз се подкрепя, има много служби. Европейците а, се, са загрижени за това, което се случва на техните съграждани, за това, което се случва на бедните, на уязвимите в целия свят. Бих искала да се, възможно, да се възползвам от тази възможност европейците да бъдат горди. Горди от това, че всички споделяме едни ценности, че с тях на помощ ние, европейските институции, ще можем да породиме надежда и да осигуриме по-достоен живот на тези, които имат нужда от това. С мога да кажа, че е, миналата година е, би, бих, бих искала да мога да кажа, че с моя помощ тези е, горски огньови са загасени. Това трябва да може да го каже всеки европейски гражданин, че с моя помощ е построен този кладенец. Само тогава, и ако това стане, ще, бъд, ще, бъда, е, задов, ще бъда удовлетворена от е, себе си. Защото с, само тогава ще покажеме по какъв начин можем да спасим живот живота на хората, как можем да им върнем достоинството, как можем да им върнем надеждата, как могат европейските институции да работят заедно, ръка за ръка и да бъдат горди едни от други. И се надявам, че с ваша помощ това ще може да стане. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря на всички за зададените въпроси. Благодаря на госпожа кандидат комисара за отговорите и преди да приключиме искам да ви е, припомня, че е, координаторите в, ще се съберат в 8 часа в АС 1 г две за заседание при закрити врати за оценка на резултатите от изслушването.